Sorry, we, we should start. The problem is that Monica Holmeyer, who is the rapporteur for the first... А? Тъй като а, госпожа Холмайер не е тук, а тя е докладчик по първия точка, може би ще бъде добре някой да й даде знак, че я очакваме. А... Да видим какво, как ще процедираме по отношение на дневния ред. Thank you very much for the Благодаря на асистентите. Добре дошли на всички. Също и на Моника, която междувременно дойде. Това е докладчикът по първия доклад, който ще обсъдим днес. Добре дошли на всички след края на лятната вакансия. Това е първото ни заседание Разполагате с проекта на дневен ред. Ако няма възражения, проектът на дневен ред е прият. Надявам се, че няма възражения. Колега, имате още малко време. Няма съобщения на председателя. папките си разполагате с два протокола от заседанията от 12 януари и от 12 април. Ако няма възражения по протоколите до края на днешното заседание, то те ще се считат за приети. И така можем да започнем работа по точка четвърта многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 година. Докладчикът ни по становище Моника Холмайер в момента си подрежда документите. Ще разискаме измененията по проектостановището за многогодишната финансова рамка. Ако Моника има готовност, с радост ще й дам думата. След това, онези от вас, които желаят да вземат отношение, ще могат да вземат думата. Моника, имаш думата за обобщение. Уважаема госпожо председател, благодаря ви. Идвам от друго заседание, за това ви моля за извинение, за това, че не можах да се присъединя към вас по-рано. Става дума за становището ни за многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Не позволете ми първо да благодаря на всички съдокладчици, които заедно с госпожа председателката и заедно с мен проведоха няколко предварителни срещи моите предложения поставих няколко акцента. Това са и акцентите на доклада. Що се отнася до фонда Обежище и миграция, структурата на неговото финансиране е упростена. Това въжи и за фонда Вътрешна сигурност както и за въвеждането на общи правила за планирането, управлението, контрола и отчитането. Освен това, с известна критичност подходих към това, че няма да е възможно финансовият пакет да бъде приведен в съответствие с исканията за плащане, които ще ни бъдат представени. Разговаряхме и за това, че сме изправени пред нови задачи, с които трябва да се справим на ниво Европейски съюз, като например резервационните данни на пътниците, миграцията и убежището. За тези области не е предвидено достатъчно финансиране. Колегите внесоха 16 изменения. Благодаря им сърдечно за много добрите и много градивни предложения. Опитах се частично в разговори с колегите да очертая компромиси по внесените изменения. Продължавам разговорите с други колеги. Стремим се към адекватно финансиране с цел постигане на добавена стойност на ниво Европейски съюз. Обсъждаме и кръг от въпроси, във връзка с многогодишната финансова рамка за пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Бяха представени предложения от колегите Викстрем, Томсен и от госпожа председателката, свързани с гражданството на Европейския съюз. Ще се опитам да обединя тези предложения в добър компромис. Колегите Гийом и Гънц внесоха предложения за фонда Обежище и миграция. Ще се опитам заедно с всички да изготвя текст, който да бъде подкрепен от широко мнозинство в парламента. През идните дни ще продължа разговорите си с колегите. Гласуването ще се състои на 19 и 20 септември. С това ще приключа изложението си, тъй като няма нужда да навлизам по същество в структурата на становището. Измененията, за разлика от други текстове, по които понякога се внасят до 1600 изменения, са обозрими. Те са 16 на брой. Um, Благодаря за това обобщение. Да, е, обозрим е броят на измененията, е, госпожа Келър. Е, благодаря. Благодаря на госпожа Хаумайер за чудесната работа. Аз нямам много възражения, просто Смятам, че така ще се проведе една по-оживена дискусия, като участваме по-активно. Естествено, че ние държим на това да има добавена стойност в е, е, предложенията и измененията за многогодишната финансова рамка, което е, е от огромно значение при взимането на решения за следващият период след 2013. Колкото и да трудно да ни изглежда това в момента, по този начин ще облегчим задачите си в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Не виждам друг от докладчиците в сянка, затова благодаря на докладчика за работата по многогодишната финансова рамка. Естествено, че От една страна, ние всички сме уверени в това колко е важна многогодишната финансова рамка за всички нас и времено е много важно, естествено, да се предвидят е, не само достатъчно средства за определени области, но да се потърси разумния баланс при разпределянето на финансовите средства. Така че новата структура а, би трябвало да предвижда и упростяване, и а, последователност, и е, съответствие с е, задачите в отделните области и, и вижданията на отделните институции. Това естествено е изключително важно. Ние знаем, е, имаме вече опит от последните години и знаем, че след като има и определени цели и задачи, естествено трябва да се предвиди и съответното финансиране в многогодишната финансова рамка. Е, това ще облегчи е, и дискусиите по приемането на бюджета всяка година. Но е, доколкото мога да преценя настроенията в момента, смятам, че няма някакви неразрешими противоречия, така че ние ще можем да изпратим един ясен сигнал и едно ясно послание към бюджетната комисия. Господин Бронс би желал да вземе думата. Да, госпожа Холмайерс очевидно е права, като а, а, посочва, че а, многогодишната финансова рамка не предвижда е, нарастване и а, в някои области, свързани с сигурността и правосъдието и вътрешните работи, не са предвидени е, достатъчно средства, така че да се изпълнят задачите. Естествено, че би трябвало да се е, гарантира съответното финансиране и на е, фонда за предоставяне на обежище, откъдето ще дойде финансирането по миграционните въпроси. Така че ние би трябвало естествено да потърсим някакъв баланс в финансирането на фонда за подкрепа в областта на обежището на фонда за сигурност, така че да е, осигурим изпълнението на задачите в е, тази област. Е, естествено, като говоря за баланс, трябва да имаме предвид и финансирането на Frontex, която ще има нови задачи в това отношение. Една голяма част от проблемите с миграционните потоци са свързани и с връщане на нелегално влезлите на територията на Европейския съюз, така че това изисква също достатъчно средства, за да се осигури връщането на тези хора. Господин Мулдър. Аз смятам, че ако предприемем е, е, на европейско равнище съответните средства и предвидим финансирането за е, тези действия на европейско равнище, ние ще облегчим на практика националните държави. Държавите членки вече няма да са толкова натоварени с допълнително финансово време в това отношение. Така че това също трябва да се има предвид. Естествено, че е, момента е тежък. Е, борим се всички с е, дефицита и с е, кризата, но е, това е в крайна сметка. Когато се осигури финансиране на европейско равнище, вече пък да, националните държави няма да са толкова финансово натоварени. Да видим какво ще ни каже и представителя на Европейската комисия във връзка с въпросите, свързани с защитата на данните, с ефективните действия на европейско равнище, с една по-добра координация. Така че, ако от страна на комисията парламентарната комисия няма повече изказвания. Аз ще помоля Моника да ми позволи сега да дам думата на госпожа Карион. От името на комисията тя ще представи е, е, гледната точка на комисията. След това отново Моника Холмайер ще обобщи. Благодаря. Аз нямам съвсем точни отговори в момента, но е, вярно е, че целта основната цел предложенията на комисията държат сметка за това, което се казва, нарича добавена стоеност на европейския бюджет, което освен това не винаги е някаква економия на равнище държави членки, но се държи сметка, разбира се, за възможностите да се харчи по-разумно съвместно да харчим по-разумно, защото действително има такива, е, съществува известна солидарност. В е, е, споделеното управление не може да се говори за економиите, тъй като въпросът е по-скоро солидарността, отколкото економиите, тъй като става дума за дейности, които по дефиниция са национални дейности. Разбира се, те са по- малко скъпи, са по-добре координирани, но е, действително може да се говори за економия и за солидарност, за всичко, което става в е, прякото управление. Това са дейности, които не могат да бъдат е, извършвани, ако на евро... национално равнище, те са транснационални и трудно може една държава членка да се справи с това и да извър... изпълнява дейности за сметка на други. Така че аз, ако искате да се запознаете с малко повече аспектите, свързани с спестяването, с економиите, е добре да погледнете анализа, на, който е направен от комисията. Но в случая на фонд иммиграции, както и фонд вътрешна сигурност, нещата бяха разгледани много подробно, за да направим предложение. Така че не искам да свеждаме всичко до економия, по-скоро до добавена стоеност на европейско равнище. Благодаря. Благодаря. Това е истинския въпрос за европейската добавена стойност. Благодаря, Моника. И в заключение, вие ще ни представите един, едно резюме на тези дискусии. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се върна на въпроса за финансирането. Мисля, че по отношение на вътрешната сигурност, най-напред, в преден план, имаме някои въпроси, като например киберпрестъпленията, където европейската координация е необходима за организираната престъпност. Имаме също една специализирана комисия. И от момента, в който има координация между държавите членки, която позволява да се компенсират е, различни слабости на равнище държави членки. Тогава искам да кажа на господин Бронс, е, че да не се инвестира, това означава да се е, нанесат много сериозни щети. Така че по всички положения си струва да се инвестира във вътрешната сигурност. По отношение на а, убежище, на хуманитарни дейности. Става дума да се осигурят помощи на тези, които действително са най-нуждаещи се и тези, които не са успяли все още да изградат една истинска система за убежище, която договаря на европейските стандарти, става дума да им се помогне да създадат такава една система по начин, че да може в Европейския съюз да има една ситуация, която да е ситуация на сигурност. Благодаря на колежката Франциска Келер, също и госпожа Гиом, които много се занимаха с този въпрос, с европейските добавена стоеност. Дори и вие, госпожо председател, също говорихте за това. Не става дума да се каже, че европейските кредити заменят кредитите на национално равнище, но те са една истинска добавена стойност. Един европейски плюс. Тук не става дума за това да се извършват економии, Но естествено би трябвало и на по един много разумен начин да предвидим нещата, така че честно, коректно, справедливо и разумно да може да се работи и да разпределим финансовото време. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Моника спомена гласуването през септември ще бъде тук в Комисията за граждански свободи, а след това през октомври, между 19 и 20 в бюджетната комисия се очаква решение. Така че с този е, въпрос за сега приключваме. Ще продължим по-нататък. А сега преминаваме към Евродак. Имаме е, дори 10 минути повече, отколкото бяхме предвидили за Евродак, тъй като а, Моника а, спести доста а, от... А, имам предвид Моника Холмайер, спести доста от... А, минутките, които бяхме предвидели за нея, но аз не виждам е, Моника Макове и затова предлагам за 10 минути тогава да прекратим работата и ще започнем в 3.15.40 отново.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 Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Колеги, моля заемете местата си. Госпожи и господа, моля заемете местата си. Нека продължим работа. Let me just tell you that on this place the looks of the members of the Libre Committee has been improved by the summer break. От тук се вижда, че членовете на Комисията по граждански свободи изглеждат по-добре след лятната вакансия. Извинете ме за закъснението, но трябваше да взема по-късен полет от Мадрид за Брюксел. Благодаря на госпожа Гьонц за това, че пое председателството на следобедното заседание. Преминаваме към точка 5 създаване на системата Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, преработка. Докладчик по становището е колегата ни Моника Маковей. Предложението е част от действията, необходими за създаването на обща европейска система за обежище. Обсъждаме преработена версия на действащия регламент, прият през 2000-та година. Регламент за създаването на нормативната рамка за създаването на системата Евродак. В него се предвиждат възможности за правоприлагащите органи на държавите членки да отправят запитвания към Централната база данни Евродак за целите на правоприлагането. Това предложение бе представено от комисията през 2000-та година, след като Европейският парламент прие съответната резолюция. Докладът, изготвен от госпожа Маковей, взема предвид и промените след влизането в сила на договора от Лисабон. Сега, за да Разполагаме с отправна точка за по-нататъчните си разисквания. Предлагам първо да дадем думата на комисията, за да ни представи измененото предложение. След това ще дадем думата на представителя на Кипърското председателство само за една минута, след което думата ще има докладчикът ни госпожа Маковей. Предвидени са 30 минути за разисквания. За да се вместим в тях. Първо ще дадем думата на представителя на комисията. Не разполагам с името му. Господин Матиас Ойл, имате думата. Благодаря, господин председател. Досиете, от което обсъжда вашата комисия днес, не е ново. Както казахте, историята на този текст датира от 2000-та година насам. Изложението ми ще бъде в две части. Първо, съвсем накратко ще ви представя промените по досието Евродак през изминалите 4 години. След това ще ви представя конкретното предложение на комисията. Евродак функционира успешно от януари 2003 година насам. Това е пример за успеха на прилагането на информационни системи на ниво Европейски съюз. До момента системата работеше много добре. През 2008 година, възоснова на оценката на Евродак по законодателството от Дъблин, Комисията предложи първи изменения, що се отнася до приложното поле на системата. Тя направи това под формата на преработено предложение. Въз основата на това предложение съветът заяви, че държавите членки желаят да разширят приложното поле на Евродак, така че правоприлагащите органи също да имат достъп до системата. Свое съобщение от 2005 година комисията вече заяви, че правоохранителните органи ще има достъп до системата Евродак. През 2009 година комисията предложи, Прия извинете, две нови предложения за Евродак. Защо бяха две? Защото трябваше да работим във връзка с договора от Лисабон по друг стълб. Затова предложихме достъп за правоохранителните органи, както и свързваща клауза. За съжаление, това предложение отпадна с влизането в сила на договора от Лисабон. Вече нямаше връзка между двата стълба. Затова през 2010 година комисията, за да гарантира приключването на работата по пакета за обежището до 2012 година, прие трето предложение за Евродак. В това предложение не се предвиждаше достъп за правоохранителните органи. Както знаете, в рамките на преговорите с съвета стана ясно, че държавите членки с доста голяма неохота биха продължили преговорите по остатъка от пакета за убежището, ако не се предвиди достъп за правоохранителните органи бе постигнат добър напредък по пакета за убежището през първото три месече на тази година, благодарение на датското председателство. Във връзка с това, комисията в лицето на комисар Малмстрем реши да излезе с предложение, което да визира и достъп за правоохранителните органи. Нека сега премина към предложението на комисията по същество. Както казахте и вие, господин председател, в текста са обединени текстът от 2009 година за правоохранителните органи и текста за обежището. Няма от 2010 година. Изложението на мотивите в раздел 7 пояснява кои членове са взети от предишната преработена версия и кои са новите членове. Така че много ясно може да се види кои са новите елементи в текста и какво е включено от кое от двете предложения. По настоящем в предложението се предвижда възможност за правоохранителните органи да изискат сравнение между снети от тях пръстови отпечатъци и пръстовите отпечатъци, съхранявани в системата Евродак. Но такава възможност ще има само при много строго определени случаи. Както каза госпожа Малмстрём, няма да се нарушава неприкосновеността на личните данни. Предложението, с което разполагате, постига много добър баланс в това отношение. Защо комисията предлага правоохранителните органи да имат достъп до Евродак? Причината е проста. Искаме да запълним съществуващата по настоящен празнота. Ще ви дам пример за нея. Към момента, ако полицейските органи са обявили за издирване лице е извършило убийство, те могат да направят проверка в националната даза банни, за данни за дактилоскопични отпечатъци и за самоличността на лицето. Те могат да се консултират с базите данни на други държави, това число и с базите данни на граждани на трети страни, кандидатствали за визи, но нямат възможност да проверят базата данни на Евродак. За това излизаме и с настоящето предложение. Не искаме да изложим на още по-голяма опасност вече уязвими групи. Целта ни е единствено да подпомогнем предотвратяването и разследването на терористични актове и тежки престъпления. Предложението ни се отнася единствено до тази област. Както знаете, правоприлагането е изключително деликатна област, за това трябва да се постигне баланс при използването на подобни бази данни. За целта сме предвидили четири гаранции. Първо, Предложението се основава на принципа на субсидиарност, т.е. Евродак следва да се използва единствено в крайен случай, тогава, когато не са постигнати резултати при консултирането на други бази данни. Какво означава това на практика? Преди да се консултират с Евродак, държавите членки първо трябва да проверят националните си бази данни, след това да се консултират с базите данни на други държави. И единствено, ако от тези две стъпки не проистекат никакви практически резултати, те ще имат право да се консултират с Евродак. Втората гаранция е следната. Проверката от страна на правоохранителните органи следва да се извършва единствено с цел преследване и предотвратяване на терористични актове и тежки престъпления или по силата на Европейската заповед за арест. Ясно заявяваме, че няма да се извършват консултирания с базата данни на рутинна основа, нито пък ще се извършват търсения в тази база данни за други видове престъпления. Третата гаранция е следната. Прилага се принципът на липса или съответно наличие на съответствие с базата данни Евродак не се предвиждат допълнителни нови възможности за достъп или преработка на лични данни. На практика това означава, че единствено ако пръстовите отпечатъци снети на мястото на престъплението съответстват на данните в Евродак, държавата членка може да изиска допълнителни данни. Четвъртата гаранция е следната. Няма да се осъществява обмен на данни с трети страни, т.е. данните ще останат на територията на Европейския съюз. В заключение, нека кажа следното, господин председател. Надяваме се, че преговорите по Евродак ще продължат с бързи темпове, като част от приключване на работата по пакета за обежището. Както казах, достъпът на правоохранителните органи, така както е предвиден от нас, е балансиран тъй като предвиждаме следните гаранции. Субсидиарност, ограничаване на обхвата само до сериозни престъпления, използване на системата съответствие или липса на такова и несподеляне на данните с трети страни. Общата ни цел е да постигнем политическо споразумение по целия пакет до края на тази година. Във връзка с това се надявам да постигнете напредък по разискванията си по този въпрос. Би било наистина много жалко, ако до края на тази година не успеем да приключим работата по общата европейска система за убежище, само защото не сме приключили работа по Евродак. Комисията вече изигра своята роля, ще продължи да я играе, като изтъква колко е важно да се предвидят четирите предложени гаранции. Надяваме се, че ще постигнем ползотворно сътрудничество, така че и бързо да приключим работа в името на общоевропейската политика в областта на обежището. Председателят. Сред нас е представителят на Кипърското председателство, господин Йоханис Папа Георгио. Имате думата, ако желаете. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Благодаря ви, господин председател. Благодарим много сърдечно за това, че можем да представим тук пред представителите на Европейския е, парламент нашите виждания по темата. Както вече бе казано от страна на комисията, в момента е, се извършва проверка е, именно в тази област е, във връзка с изискванията на държавите, а те датират от е, доста време. Нещата е, са от голям интерес за председателството на Кипър, тъй като за нас въпросите свързани с миграцията са приоритет. Важен е естествено графикът, сроковете. Два пъти вече е, сме извършвали проверка в е, е, нашата работна група. Предвижда се следващото заседание да бъде през тази седмица в четвъртък. Е, амбицията на нашето председателство е колкото е възможно по-бързо да приключим с е, подготовката в рамките на съвета, така че да започнем с триолог е, и преговори с парламента дали ще успеем да действаме експедитивно и да предвижим напред нещата бързо, зависи в крайна сметка и от позицията на Европейския парламент. Държавите членки се отнасят положително към представените предложения. Регламента Евродак се смята, че е един успешен резултат и би могъл да бъде много важен и за европейската система е, в областта на обежището. По този начин ще разширим нашите възможности и ще увеличим и обхвата на инструментите, с които разполагаме. Правораздавателните, е, правоприлагащите и правоохранителните е, органи реагираха положително в националните държави, доколкото нещата опират естествено и до правата на гражданите, на гражданите на трети държави, ние се надяваме, че ще бъдат спазени съответните изисквания. Но това във всеки случай мога да ви уверя. Ние в съвета желаем още към края на септември да сме приключили с дискусиите в нашата работна група в съвета, така че да започнем преговори в рамките на трилога и да можем по този начин да спазим срока края на 2012 година и да можем е, да придвижим нещата до влизане в сила на регламента. А сега е, да чуем докладчика госпожа Маковей. След това ще чуем и докладчиците в сянка. Госпожа Маковей има думата. Благодаря, господин председател. Предложението бе много добре представено от е, представителя на комисията. Аз приветствам предложението. Приветствам и това е, предложение, което се отнася до е, съвпадение или не съвпадение, т.е. именно въпроса е, да се е, отнася до е, получаването на съвпадение и несъвпадение в системата. Нещата са свързани и с дискусиите около договора в, от Прюм. Ние имаме естествено и различни предложения във връзка с задачите на националните органи, въвеждането на определени гаранции от гледна точка на защита на личните данни. Трябва да кажа, че ние наистина е, би трябвало да потърсим начин за е, достъп е, до системата и в областта на обежището. Изпращане на искане за проверка към Евродак и единствено а, отговора има съвпадение или няма съвпадение не е достатъчно. Естествено, а, вие трябва да знаете за какво точно става дума и а, да получите и малко по-точна информация, за да можете да вземете решението си като компетентен орган. Така че нещата би трябвало да се свържат и с решенията от Прюм. Е, моят въпрос към е, е, комисията е всъщност как изглеждат нещата към момента, именно от гледна точка и на решението от Прим. И освен това, каква е нагласата на държавите членки? Всички държави членки или само някои от държавите членки ще имат достъп до Евродак? А по отношение на а, срока, мога да кажа, че на 10 октомври трябва да представя а, доклада. А, 18 октомври а, е предвиден за, вна, като крайен срок за внасяне на изменения. След това ще се проведат а, консултации с докладчиците в сянка на 27 ноември ние ще трябва да гласуваме тук след дискусия в Комисията за граждански свободи. Благодаря, госпожа Маковей. А сега а, давам думата на госпожа Тио. Благодаря. Искам а, да извина колегата, който трябваше да говори, но ме помоли да го направя на негово място. Съвсем накратко комисията припомни дългия път, който извървя този текст, всичките проблеми, които се, с които се сблъска през последните години, беше също припомнено и напълно основателно, че това досие трябваше да бъде разгледано в един по-общ текст в пакета обежище, като идеята е да напредват всичките преговори по всички текстове в тази област. Така че ми се струва, че трябва да се да се определят точно целите на Евродак и на това предложение. Затова си позволявам да задам някои въпроси на комисията по тази тема. Сърцето на проблематиката, всички го разбираме добре, това е достъп на правоприлагащи правоохранителни данни до файловете, тъй като Евродак беше създаден, за да се определи коя е компетентна държава, членка, за да разгледа въпрос, дадени въпроси с убежището. Вие уточнихте някои неща относно предпазните механизми и ми се иска да може да се върнете на тези механизми, които са предвидени в предложението, за да ако има, трябва да има някаква ясна връзка, той, тази връзка трябва да бъде определена съвсем ясно между един, едно лице търсещо убежище и правоприлагателните органи. Всъщност, какви са предохранителните механизми? Одеве казахте, че Евродак е една success story, един успех, европейски успех. Съвсем очевидно е, че тези данни са изключително полезни – те доказаха своята ефикасност, но управлението на данните, естеството на тези данни, е, по път се поставя под въпрос и техната надежност, което доведе до известен брой резолюции на политически институции, по-специално Френския сенат, който говори по тази тема. И тъй като има проблем с надежност на данните Евродак, във връзка с неспазването на някои задължения относно опазването на данните, което беше обяснено от Европейския контрол, дали това няма да доведе, е, че този достъп до Евродак е, няма да представлява риск, ако трябва да се споделят някои информации. А от друга страна, може да си представим, че Достъпът до данните, особено ако те не са съвсем надежни, изхождам от този принцип, че някои не са надежни, какви са гаранциите да се избегне е, да бъде застрашен заинтересованото лице, ако примерно има съобщаване е, на тези данни, разпространение на данните. Дали, е, най-общо казано, като се дава достъп до тези данни, дали няма да стане някакво объркване между хората, които искат обежище, а пък и от друга страна престъпниците. Знаеме, че контекста по някой път е много напрегнат в някои европейски страни. И накрая, вие упоменахте от деве въпроса за вида нарушения, които са, за които става дума е, ще ми се да се върнете на тази тема, защото стана позоваване на едно рамково решение, да не може и предложното поле да е много широко, все пак да ни предоставите малко повече информация по този въпрос. Освен това има един проблем с едно изречение, което се използва и което казва следното нещо, че Европол може да консултира, цитирам в файловете, за цел на специфичен анализ или на, е, от общ характер или стратегически характер. Така че ми се иска да ми обясните какво значи тази формулировка. Благодаря ви. Госпожо Гион. И сега даваме думата на госпожа Латфорд. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие отново да започна работа. Добре дошли и на всички. Настроението малко е помрачено от факта, че част от сградата явно се срива. Но имали сме такива проблеми и с други части от сградата преди. Няма да предложа да преместим мястото си на работа в Страсбург. Не се бойте. Не знам дали комисията излиза с това предложение единствено защото иска да запълни празнота. Явно е, че това предложение е представено в отговор на исканията на някои държави членки, че с тях е постигнато споразумение в областта на действията по отношение на обежището. Интересно би ми било да узнаям какви са били условията на тази сделка между комисията и държавите членки. Малко ме притеснява фактът, че ще се предоставя достъп на правоохранителните органи до тази база данни, като имам предвид търсещите обежище. Мисля, че трябва да се прави разлика между кандидатстващите за визии и кандидатстващите за убежище. Едните кандидатстват доброволно, а другите не. Според мен има риск от стигматизиране на търсещите убежище като цяло. С това изразявам и становището на ВКБОН. Разбира се, напълно съм съгласна с това, че трябва да се предвидят надежни гаранции. Във връзка с това приветствам широкия контекст, в който е поставено предложението на комисията. Приветствам го като цяло, тъй като то явно показва, че комисията добре е работила в областта на гаранциите. Но трябва да наблегнем на това, че достъпът до базата данни Евродак следва да се предоставя единствено като крайна мярка, т.е. след като са били изчерпани всички други възможности. Затова приветствам въвеждането на принципа за съответствие или липса на такова. Съветът може да разчита на парламента като се има предвид, че госпожа Маковей е докладчик. Съветът може да разчита на подкрепата на парламента за предвиждането на строги гаранции. Доколкото съм запозната с текста на предложението, той гласи, че Държавите членки трябва да са се консултирали на първоначален етап с базите данни на други държави членки, съгласно решението от Прюм. В текста не се твърди, че трябва да се консултират с базите данни на всички държави членки. В съобщението си от юли комисията подчертава, изтъквам подчертава, че трябва да се извърши проверка съгласно решенията от Киприум, дори ако съответната държава членка е се е присъединила към споразуменията от Прюм единствено на двустранна основа, само с още една държава членка. Мисля, че прилагането на решението от Прюм трябва да е абсолютно условие за всяка държава членка, която по силата на този регламент изисква достъп до Евродак. Затова бях изненадана от действията на комисията. Мисля, че трябва да се въведат много по-строги изисквания по тази точка. Не са убедителни и коментарите на някои държави членки в разискванията на ниво съвет. Мисля, че трябва да убедим държавите членки в необходимостта от по-строги гаранции. Не бива да се въвеждат критерии като предотвратяване на незаконната имиграция. Критерият трябва да е винаги необходимост и съразмерност. Не всичко, което може да бъде извършено по отношение на достъпа до лични данни, е необходимо и съразмерно трябва да въведем строги критерии и за приложното поле. Що се отнася до определянето на компетентни органи, мисля, че списъкът на компетентните органи е онзи публикуван в официалния вестник. Не виждам подобен списък в предложението за Евродак. Някои държави членки са против въвеждането на проверяващ орган. Мисля, че трябва много категорично да се обявим за въвеждането на проверяващ орган. Той е необходим за извършването на предварителна проверка, така че да се пресекат още в самото начало подтиците на определени полицейски органи. Трябва да призная, че не разбрах напълно аргументите в полза на достъп за Европол. Не разбрах защо трябва Европол да минава през националните точки за достъп, вместо да има свой достъп до централната база данни. Съвсем набързо ще направя още един коментар – Съгласно регламента за Евродак, се предвижда задължение първо да се проверят базите данни на други държавни членки, съгласно решенията от Прюм. Не се предвижда обаче достъп до базата данни на ВИС. Знам, че решението за ВИС е взето преди решенията от Прюм. Може би то трябва да бъде приведено в съответствие с договора от Лисабон. Никак не съм ентусиазирана във връзка с онзи аспект от предложението, за който говориха, именно достъпа на правоохранителните органи. Той може да бъде възможен, но за това трябва да се поставят изключително строги условия. А някои държави членки са против предвиждането на строги гаранции, което според мен е изключително обезпокояващо. Господин Албрехт от името на Зелените. Е, значи- Благодаря, господин председател. Е, много се радвам, че съм тук и мога заедно с всички вас е, да обсъждам една тема, която многократно сме обсъждали вече. Започвам с една забележка, която също не е нищо ново, а именно, че избързваме, правим една стъпка, а сме пропуснали предишните. Сега желаем да предоставим достъп на органите за наказателно преследване до базите данни, които всъщност са събирани с други цели. За същевременно не сме създали необходимите е, така, гаранционни механизми и предпазни механизми в случаите, в които е, тези данни ще е, бъдат на разположение на полицейските органи и на прокуратурата. Е, така че е, в по тези причини някои от държавите членки се опитват е, да спрат е, достъпа до тези данни, а ние в Европейския парламент е, би трябвало да кажем, че е необходим такъв достъп, но при положение, че са гарантирани съответните мерки за защита на личните данни. Естествено, че е, става дума за политическо решение в този случай, но според мен, колкото и е, така цинично да звучи, е, е неправилно и неподходящо да говорим за това, че в момента, в който предоставим данните на органите за наказателно преследване, е, то ще бъде от полза за търсещите обежище нещата очевидно са тясно свързани с процедурата за предоставяне на обежище. Така че ние смятаме в моята политическа група, че чрез решението от Прим ние естествено сме дали достатъчно възможности за достъп до необходимите данни така че, е, независимо от това дали става дума за е, система базирана на е, съвпадение или на липса на съвпадение и така нататък, е, трябва най-сетне да си дадем сметка, че е, трябва да извършим и другите стъпки преди да дадем достъп до тези данни. Е, в член 6 се говори за верифициращи органи, това според мен би трябвало да бъдат съдебните органи, в крайна сметка съдия, който да може да гарантира защитата на правата на съответният кандидат за обежище. Е, така че на всяка цена трябва да се предвиди и проверка от съда в този случай, представяйки становището на моята политическа група, ще кажа в заключение още веднъж, че ние смятаме, че предложението все още не е цялостно. Господин Кикоп. Имах известни колебания дали да се придвижа до тази част от сградата, защото ми се е случвало вече в Страсбург е, да виждам как около мен е, е, падат части от тавана. Така че съм малко нервен, но не съм, все още не съм параноиден в това отношение, господин председател. Аз приветствам основните принципи, заложени в предложението за Евродак – е, макар, че има много е, чувствителни е, елементи в това предложение. Е, естествено, независимо от предпазните мерки и от е, защитните механизми, които ще предвидим, винаги е, може да се извърши и злоупотреба с тези данни. Въпросът е да предотвратим възможността а, е, да се а, е, използват а, е, данни, отнасящи се до определени лица, говорейки за тежки терористични престъпления или други тежки престъпления. Е, мисля в момента за съвместните разследващи екипи е, отново във връзка с Примския договор и е, трябва да подчертая, че имаме все още, е, независимо от, от успеха, който отчитаме, имаме е, доста проблеми в това отношение и е, установяваме много често на практика, че се злоупотребява с е, достъпа до информация. Нека да а, настояваме за повече гаранции за това, че а, данните е, няма да е, служат е, за злоупотреба и ще можем наистина надежно да защитим правата на съответните засегнати граждани. Следващият оратор от името на нашата комисия има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с казаното от госпожа Гиам и изказаното съмнение, че могат да се стигматизират определени лица, именно на базата на този предоставен достъп до лични данни в рамките на Евродак. Ние е, също виждаме определени съмнения в моята политическа е, група и е, така, виждаме възможности за злоупотреба с данните. Много трудно, освен това, може да се дефинира стриктно а, ситуацията, която изисква на всяка цена сравнение на пръстови отпечатъци. Дали е, това ще става със съдебно решение, е, дали е, е, на практика е, пръстовите отпечатъци, при които сте получили, да кажем, съвпадение в системата, после ще се окажат наистина пръстови отпечатъци на човека, който е, е кандидат за обежище или е, на някой друг. Такива неща сме забелязвали в процедурата по предоставяне на обежище, така че оценката на въздействието е изключително важна в това отношение, за да можем да определим ситуациите, в които се налага едно такова сравняване на пръстови отпечатъци и в областта на убежището. Член 20 е от е, особено голямо значение е, във връзка с Евродак – параграф А говори за това, че е, едно такова сравнение се налага в случаите, в които става дума за е, сериозни е, е, тежки престъпления, е, но е, тук няма никаква връзка с е, конкретните лица и е, не се уточнява точно Кои са ситуациите, в които е, едно такова сравнение е, се налага на всяка цена? Струва ми се, че текстът е, не е точен. Предложението на моята група е да предвидим много стриктни ограничения за използването на е, сравненията на пръстовите отпечатъци по Евродак. Господин Бронс. Решението на комисията да предостави достъп на право прилагащите органи от държавите членки до базата данни на Евродак – би трябвало да се отнася само в случаи на сериозни престъпления на Но аз предполагам, че е, в една голяма част от случаите тези е, пръстови отпечатъци и данните за съответните лица, така и така вече са на, предоставени по друг е, път е, на съответните държави членки. Аз предполагам, че никой от нас не би възразил сериозно от... срещу възможността на държавите членки в случаите на основателни подозрения за извършено престъпление да се извършва една такава проверка по Евродак. И в областта на убежището. Но една голяма част от хората, както знаем, които кандидатстват за убежище в нашите държави, е, се явяват без документи. Те е, унищожават документите си преди да дойдат и в такъв случай ще бъде много трудно, естествено, да се получи именно едно такова съвпадение и ясно е, идентифициране на лицата. Може би, преди да дадем думата на госпожа е, Маковей, би било добре да чуем и представителя на е, Европейския надзорен орган за защита на данните Господин Хастингс, вие имате думата. Струва ми се, че трябва да бъдем наистина по-стегнати в изказванията си, тъй като в 5 часа започваме с гласуване. Господин Хастингс. Благодаря за възможността да чуя мненията на представителите на комисията, които не винаги бяха много положителни по отношение на представеното предложение, но аз се надявам, че те ще допринесат за подобряване на предложението. А, ще се спра а, малко по-подробно на следващата тема по точка 6, а сега а, председателят а, дава думата на госпожа Маковей. аз бих желала да а, чуем първо комисията, а, на която поставих някои въпроси и след това ще кажа няколко думи, казва госпожа Маковей. Да, добре, нека да чуем първо отговорите на комисията. Да, е, бяха поставени много въпроси, господин председател. Ще се опитам в телеграфен, телеграмен стил да отговоря на въпросите. Госпожа Маковей попита колко от държавите членки са ратифицирали е, регламента. Десет е, бяха държавите членки е, през юни и ние сме оптимисти. Смятаме, че през следващите месеци този брой, ще се, тази цифра ще се увеличи значително. Ратификацията трябва да се осъществи. Договора от Прим трябва да бъде ратифициран. Госпожа Маковей попита за как стоят нещата във връзка с достъпа на Европол. Ние смятаме, че е напълно основателно и оправдано да дадем е, достъп е, до данните на Европол, защото Европол в крайна сметка е, работи в тясно сътрудничество с правоприлагащите и правоохранителните органи в държавите членки и се занимава освен това с тежките престъпления, така че това може да допринесе за идентифицирането на лицата, участвали в такива престъпления. По другите въпроси ще насоча вниманието ви към член 2. Там именно става дума за борбата срещу организираната престъпност, терористичните престъпления. И нека да се ръководим именно от тези определения на престъпленията. Освен това, бяха изравнени, е, изразени съмнения за това, че може би ще е, се стигматизират е, е лицата, които кандидатстват за обежище по този начин. Ние говорим само за случаи на е, тежки престъпления, като предумишлени убийства и терористични актове. И а, пледирам за това да дадем достъп на органите до а, данните по Евродак само в случаите, в които става дума за а, споменатите вече престъпления. Ние не можем да говорим за стигматизиране в този случай, точно защото системата е базирана на принципа съвпадение-несъвпадение. Така че известието за съвпадение или несъвпадение не се свързва с предоставянето на други данни. Е, за лицето, име и така нататък. Ако има съвпадение с данните в базата Евродак, тогава вече по искане на съответната държава член могат да се предоставят и допълнителни данни. Но при както казах, съществени е, подозрения и съмнения за участие на лицето в е, тежки престъпления, като предомишлено убийство, терористични актове и така нататък. Обикновено се казва, че е, така, защитните механизми е, са, така да се каже, последната възможност. И, и тук е така, да. 43 ти член, параграф 2, съвсем ясно посочва, че държавите членки се. Е, но ратифицират, че те ратифицират съответните изменения, след това тяхното решение се публикува в официалния бюлетин и така нататък. Член 20 и текста, така както е формулиран в предложението, господин Албрехт говори за него. Тук се споменават е, определени предпоставки, определени условия, при които влиза в сила съответния текст, но тези е, условия трябва да се уточнят. Е, следва това уточнение. Госпожа Маковей, благодаря, господин председател. Аз наистина смятам, че всички предпазни защитни механизми и така нататък би трябвало да се включат. Това е моето послание към комисията. Аз съм съгласна с моите колеги. в случаите, в които има а, е, съвпадение е, в системата, тогава вече националният а, е, правоприлагащ орган а, поставя ново искане за предоставяне на допълнителни данни. Да вземем конкретен пример, обаче във връзка с тези два вида престъпления, за които говорите, е, за тежко престъпление, да кажем предобишлено убийство, терористичен акт. Добре, вие е, като представител, да кажем, на съответния национален правоприлагащ орган, е, питате нали, съответните служби, за да извършат те проверка по, да кажем, по Прим, по на другите бази данни и след това вече като последна възможност, да кажем, е, е, се обръщате към Евродак. И това е, ще облегчи много работата на правоприлагащите органи, тъй като и е в противен случай, ако нещата не се е, хармонизират на европейско равнище, те ще трябва да изпращат подобни искания до всичките 27 държави членки. И така, това бяха последните ми думи. Благодаря много на моите колеги за участието в дискусията, на всички участници и се надявам, че ще продължим работата с докладчиците в сянка. Да, благодаря и аз на госпожа Макова и на всички участвали в дискусията. И сега продължаваме с следващата точка. Дискусията е много интересна, но е, интересна е и следващата тема по точка 6, която се отнася до миграцията на Шенгенската информационна система 61 е, към е, системата от второ поколение 62. Докладчик по темата е господин Карлос Коелю който ще направи е, едно експозе в началото. След това за следващите 5 минути ще трябва да чуем, е, освен докладчика, а също и е, представителя на комисията. След това ще чуем господин Хастингс като представител на Европейския национален орган за защита на данните. Нека първо да чуем обаче господин Тюдерах. Това е знака, който ми дава докладчика господин Коело. Да, той представлява комисията. И малко очевидно ще се забавим с гласуването. Ще бъда съвсем кратък. Първо, ясна е целта на преработената версия. Искаме да въведем правна сигурност и предсказуемост в сравнение с 2004 година, когато бе прият първият законодателен текст. Тогава не бяха много ясни техническите предпоставки, разви се и техниката между 2009 и 2011 година. След като бе изяснен техническият процес с помощта на експертите от държавите членки и след като стана ясно в каква последователност държавите членки ще преминат към ШИС-2, Стана ясно също така, че трябва да постигнем повече правна сигурност и да гарантираме, че онези държави членки, които първи преминат към ШИС-2, разполагат със съответното правно основание за обработване на данни. Председателят прекъсва оратора. Извинете ме, господин Тюдораш, но искам да помоля онези колеги, които напускат залата, да го направят тихо, за да можем да изслушаме изложението на комисията. Можете да продължите, господин Тюдораш. Благодаря. Първо, както казах, целта ни е да постигнем правна сигурност. Смятаме, че с настоящото предложение ще може да се постигне правна сигурност. Споразумели сме се с държавите членки на техническо и на правно равнище. Втората цел на предложението бе да се предвиди възможност за финансово подпомагане за определени дейности, свързани с миграцията към ШИС-2. Става дума за финансово подпомагане за държавите членки. То не можеше да бъде предвидено към момента, когато бе изготвена многогодишната финансова рамка. Затова решихме за определени държави членки да се предвиди финансово подпомагане във връзка с миграцията към ШИС-2. Би било жалко, ако поради липсата на финансиране се стигне до забавения в процеса на миграция. Съвсем накратко ви представих целите на предложението. За това ще мога и накратко да ви представя и резултатите, които сме постигнали до тук по ШИС-2. Важно е да отчетем, че се намираме на крайния етап от натестването на ШИС-2. През последните години сте чули вече не малко за тестването на ШИС-2. През май тази година успешно приключихме тестването, което бе и предпоставка за техническата конфигурация на системата. Резултатите от тези изпитвания бяха много добри. Съвсем скоро комисията ще предостави изготвения от нея текст и на парламента. В момента извършваме широко обхватно изпитване. Това е серия от изпитвания във всички държави членки. Веднага след като приключи този етап, ще преминем към етап миграция. С това се обяснява и необходимостта да работи много бързо по настоящото предложение. Необходимо ни е правно основание, за да можем да преминем към етапа миграция. Председателят, благодаря на комисията. Сега ще дадем думата на господин Хъстингс за неговото становище. Благодаря, господин председател. През тази година ще имаме много значими поводи за разисквания по защитата на данните. Преди малко говорихме по тази тема във връзка с Евродак. Миграцията от 61 плюс към 62 2 също е повод за разговор за защитата на данните. Защо? Защото системата е много сложна и е свързана с известни рискове. Като цяло приветствам предложението на комисията. То ще доведе до подобрения в редица области, най-вече във връзка с приложимостта на регламента за ШИС. Нека се спрем върху конкретните рискове. Нашият орган установи, че са на лице пет въпроса, които все още не са доизяснени. Затова в началото на юли тази година излязох с подробно становище, което сега само ще обобщя. Първият въпрос е свързан с обхвата на миграцията. Той трябва да бъде съвсем ясно определен. Към момента обаче не е ясно кои категории данни ще попаднат в обхвата на миграцията и кои не. Миграцията свързана ли е с трансформиране на данни или просто данните ще бъдат прехвърлени от ШИС-1 към ШИС-2? Какво ще се случи с онези данни, които няма да бъдат обект на миграция? т.е. с онези данни, които няма да бъдат включени в ШИС-2. Какво ще се случи с онези данни, които са били обект на миграция, но все още са в оборудване, което ползва ШИС-1? Второ, механизмите за предаване на правомощия за надзор от съвместния надзорен орган към механизма за координиран надзор – това е една сложна операция. Затова би било желателно още от самото начало да се установи тясно сътрудничество. Възнамеряваме да извършим задълбочена проверка на сигурността, както и на приемствеността, така както това се изисква по регламента за ШИС. Друг трети въпрос е свързан с документирането на действията по миграцията. В член 30 се постановява, че трябва да се документират обичайните процеси. Но като се има предвид, че операцията по миграция е рискована, трябва да се предвиди по-обхватно документиране. Четвъртият въпрос е свързан с критериите за успех. Как да измерим успеха на операцията. Установихме, че има някои пропуски в тази област. От това проистичат неясноти във връзка с обхвата на оценката. Мисля, че критериите за оценка на успеха трябва да бъдат доуточнени. Това е от значение, тъй като има вероятност миграцията да не бъде извършена успешно. В такъв случай трябва да разполагаме с план Б, а не да се оставяме да ни изненадат събитията насред операцията. Могат да бъдат подобрени също така и изискванията за оценка на риска. Изискването за извършване на оценка на риска и за изготвянето на план за смягчаване на риска са необходими предпоставки. Мисля, че комисията трябва да уточни политиката си по отношение на сигурността на ШИС-2 преди началото на процеса. Всичко това, върху което се спрях до тук, е много подробно изложено в становището ми. Аспектите, върху които се спрях, са важни за успеха на тази широкомащабна операция. Трябва да си намерим отговор на всички тези въпроси още сега. Мисля, че парламентът трябва да изиска те да бъдат доизяснени в текста на предложението или да изиска други мерки за доизясняването им. Знам, че има някои ограничения във връзка с преработената версия. Благодаря на господин Хастингс, който се изказа от името на Европейския надзорен орган за защита на данните. Представителят на Кипърското председателство желая ли да вземе думата преди да дадем думата на докладчика? Имате думата. Благодаря, господин председател. Предложението за регламент за миграция от 61 1 плюс към Шенгенската информационна система от второ поколение ШИС-2 бе представен под формата на предложение на държавите членки през 2002 година. От тогава насам Съветът и комисията си сътрудничат в работата по това предложение с оглед уточняване на позициите на държавите членки. Предвижда се и възможност за участието на Ирландия и Обединеното кралство. Целта е също така да се постигнат технически стандарти, около които са се обединили всички държави членки. съвета бе постигнато споразумение по текста. В момента има готовност за неговото приемане. Кипърското председателство напълно осъзнава огромното значение на този текст за реализирането на проекта ШИС-2, както и за държавите членки. на ниво съвет е много важно да си осигурим сътрудничеството на Европейския парламент. Предстои Европейският парламент да излезе с становище преди окончателното приемане на текста. Председателят, госпожин Коейо, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с това да благодаря на комисията е, за предложението, а също така благодаря и на контроля на европейските данни за неговата позиция. Благодаря на комисията за тази богата информация, която ни беше предадена и най-накрая ще имаме една Шенгенска информационна система второ поколение, което е на добра новина. До този момент резултатите, които получихме, беше, бяха положителни. Работата започна от месец януари. Системата може да се използва от месец април следващата година, което е чудесна новина. Тъй като парламента винаги е бил адвокат, на тази нова система и то по три причини. Най-напред, защото трябва да се осигури безопасността за всички европейски граждани. Системата 2 е по-добра, чувствително по-добра от предишната система, предишното поколение и защитата на данни е доста по-добра. Също така искам да кажа, че тази нова система ще премина от междуобщностно равнище проверката на данните на общностно равнище и това благодарение на новите технологии. Така че предложението на комисията е най-общо казано положително. То предвижда промени в механизмите, които ще позволят да се управлява системата, шенгенската система 2. Правната рамка ще се прилага веднага, щом първата държава членка извърши тази, този процес и от правна гледна точка сигурността е максимална и считам, че също е добре да се предвиди и финансова подкрепа за държавите членки, които ще имат нужда от това. За ограничено интервенция във времето. Ще има нужда от сътрудничеството на всички колеги, за да може да работим възможно най-ефикасно и да подготвим една законодателна рамка, която да бъде адекватна и която да позволи на държавите членки, които имат нужда от нея, да ползват необходимите е, финансирания, за да може да се справят с е, процеси, миграционните процеси. Това не трябва да поставя под въпрос, естествено, и скоростта на вземане на решение. Съветът и комисията не трябва да ни обвиняват, че не проявяваме разбиране към този вид проблеми и да е, се получат някои закъснения. Но все пак аз съжалявам, че при такова предложение с толкова финансов ефект парламента не беше много консултиран, но все пак такива са правилата на играта, аз не искам да ги променям. Но все пак ми се струва, че е странно датата на влизане в сила на системата никъде не е записана в предложението на комисията. Ако комисията е толкова доверчива и, и вярва, че е, системата ще бъде оперативна през април, защо да не го запише в текста? Защо да не се определи някакъв срок, например юни 2013 година? Ние подготвяме някои предложения за изменения. Ще говоря с докладчиците в Да ми се струва, че трябва да се засили равнището на защита на данните и на лицата, както го направи господин Хестингс. Благодаря ви. Благодаря господин Коелио. Няколко колеги изразиха желание да участват в дискусията. Започваме с госпожа Люцвард, на което дам думата. Съвсем накратко за това, което каза председателството, тъй като не стана съвсем ясно дали е, съветът е, подкрепя вижданията на комисията, е, правната служба на съвета, как се произнася. Освен това, аз ще попитам и господин Коелю дали е доволен от всичко това, което до този момент е поставено на масата. Има и един друг аспект, който се отнася до участието на Обединеното кралство и Ирландия – те не са страни присъединили се към Шенген. Така че бихте ли могли да отговорите на въпроса, възможно ли за държавите членки, които не са е, страни по Шенген, да участват в е, процеса? Не съм сигурна, е, че едно такова разделяне на участниците е, в рамките на един правен инструмент е възможно. Е, така че това са моите въпроси и се надявам да получа отговор на тях. Благодаря, госпожо Латвард. Госпожа Келя, благодаря ви. Благодаря и на господин Коелю. Господин Станок е докладчик в сянка от страна на зелените. Той се извинява за това, че не може да присъства. Ние смятаме, че съветът би трябвало да е, вземе предвид е, всички аспекти посочени от представителя на Европейския надзорен орган за защита на личните данни и е, да включи съответните текстове в е, новото предложение. Благодаря, госпожо Келърт. И така, е, към председателството, към съвета имаше въпроси, поставени от госпожа Латвард. Нека да чуем отговора. Благодаря, господин председател. Мисля, че би било по-добре комисията да ни даде съответните обяснения, които се отнасят и до двата документа. И така, казва председателя, тогава да чуем комисията. А, не, е, не, не бихме искали да има разделение, но в крайна сметка отговорът е да, има едно такова разделение. Съжалявам, аз е, е, колегата ме помоли да задам един е, въпрос. Той трябваше да участва като докладчик в друга комисия. Просто искаше да има информация относно статута на Румън, Румъния и България. Не знае защо това не беше записано и специфицирано в предложението. Благодаря. Не знае дали комисията ще може да отговори за, на въпроса за България и Румения. След това ще направя някои заключителни коментари. Естествено, първо България и Румения би трябвало да решат въпроса с присъединяването си към Шенген и след това вече ще се урежат и договарят и условията за присъединяване към системите и ШИС е, и миграцията на данните. Е, при всички положения е, решението е политическо и зависи от степента на подготвеност на двете държави. господин Коелю. Благодаря ви. Нека да отговаря първо на въпроса във връзка с Обединеното кралство Ирландия. Е, Обединеното кралство ще се присъедини към 6 По отношение на е, на този въпрос вече има е, така доста ясни сигнали. Една голяма част от предложенията внесени от е, е, Европейският орган за защита на данните, ще бъдат включени в дневния ред за следващата седмица и ще се обсъждат. Нека да ви кажа, че е, срокът за внасяне на изменения е 19 септември тогава ще имаме възможност да видим вече и е, да обсъдим проекто доклада. И така, благодаря на всички участвали в дискусията. Сега ще чуем е, докладчика по точка 7 създаване на Европейска система за наблюдение на границите. Юросир. Е, Ян Молдър е докладчик от името на нашата комисия, тъй като отложихме малко гласуването, имаме време да проведем дискусии по точка 7. Е, комисията ще има възможност да изрази своето е, становище и естествено и всеки друг, който желая. Господин Молдър има думата. Аз е, вече съм е, докладвал тук и съм ви информирал за моето отношение е, към предложението на комисията, казва господин Мулдър. Аз смятам, че това е една доста важна стъпка напред за една по-добра и надежна защита на нашите външни граници. Естествено, че координацията на европейско равнище е, ще се поема от Frontex, но и е, в е, всяка държава член ще има един орган, който ще отговаря за действията в тази област. Особено драматично е положението в района на Средиземноморието. Знаем всички е, проблемите с е, хората, които пристигат е, в лодки, колко често те не успяват да стигнат до сушата. Знаем колко драматично е положението и колко трагични съдби има именно в тази част на Европа. Изключително важно е да сме наясно с всичко това, което се случва в, е, не само в държавите членки, но и е, в съседните държави, държавите извън Европейския съюз. Темата има едно много ясно изразено външно измерение. Аз е, предлагам да се засили сътрудничеството с тези държави и така и с делегациите на Европейския съюз в Тунис, в Алжир и така нататък, в, да има едно много в бъдеще една много по-тясна координация. Естествено, че е, трябва да се е, предвиди едно засилено сътрудничество и с е, е Агенцията за морска безопасност, с е, е европейските е, органи за в областта на рибарството, контрол на рибарството, за сателитния център на Европейския съюз, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището Ние Обеден съм, ще е, имаме по този начин една по-добра система е, относно защитата на границите, една добра информационна система. Е, независимо от това, че е, САЩ не са свързани с шенгенската система, ние бихме приветствали едно засилено сътрудничество и с тях в това отношение – но а, при всички положения а, аз съм подчертал това нещо, независимо от това, че желаем повече сътрудничество, че желаем и повече координация. информацията а, в. А, рамките на системата за наблюдение на границите не би трябвало да се предоставя на трети държави. Все още не е, е назрял времето. за това. Но при всички положения е, държавите е, членки трябва да получат едно съвсем ясно послание и е, да ги окоръжим да се присъединят към системата за наблюдение на границите Айросир. Благодаря. А сега да дадем думата на представителя на комисията, господин Оливер Мейхарт. Сейфарт, извинете. Благодаря ви, господин председател. Европейската комисия приветства проекта от доклада за Европейската система за наблюдение на границите. Той е съвсем ясен, точен, конкретен. Естествено, че е, една от основните цели е, е защита на, е, на хората, на, които са на границите на Европейския съюз. Не, не става дума само за защита на самите граници на територията на Европейския съюз, а става дума и за живи хора за които говори и господин Молдер, особено за хората, които в момента се опитват да стигнат до външните граници и до територията на Европейския съюз, използвайки малки и понякога стари и непригодни за дълги морски пътувания лодки. Член 20, параграф алинея А, предвижда при е, съвсем е, стрикно определени е, законови условия как да се осъществява обмен на данни. между държавите членки и евентуално в изключителни случаи с трети държави, като Европейския парламент естествено ще се произнесе по тези възможни изключителни случаи. В алинея трета на член 20 се говори за проверка във връзка с защитата на границите в средни или по-дълги срокове. За това говори вече и господин Ян Мулдер. А сега нека да дам думата на господин Константинидес или госпожа Ксения Георгладоу. Благодаря, господин председател. Председателството приветства този проект доклад. Ние ще подчертаем, че Създаването на Евросир се предвижда за октомври 2013 година и още от юни 2011 година ние се готвим за тази дата. Значителен напредък бе постигнат по време на датското председателство – именно тогава бе постигнат е, най-голям напредък е, е, при преговорите с комисията. И ние работим много експедитивно по подготовката на документа и смятаме, че в рамките на следващите седмици ще можем да го представим за обсъждане на високо равнище в съвета. Кипърското председателство смята, че доклада на господин Мълдър е чудесна основа за по-нататъчна работа по темата и е, се надяваме, че измененията, които ще внесат е, колегите на господин е, Мълдър, ще допринесат за подобряване на този текст. Е, Уверявам ви, че от, от страна на съвета, че ние ще подкрепяме е, усилията за е, приемане на регламента. Нека да започнем сега с дискусията, е, в която ще участват членове на нашата комисия. Господин Басотил е първият. Благодаря, господин председател. Говори от името на НП и докладчика в сянка на групата господин Скурия. От името на НП благодаря на господин Молдер за неговия доклад. Нашата група като цяло приема позицията на господин Молдер и я подкрепя. Според нашата група сред целите на Евросур трябва да бъде и спасяването на човешки живот, най-вече в морската територия и по-конкретно на територията на Средиземноморието. Укрепването на охраната на външните ни граници следва да включва и спасяването на човешки живот. Защо? Защото единствено чрез по-усилено наблюдение на границите можем да предотвратим загубата на човешки живот. Целта на Евросур е да се предотврати именно това, както в Средиземноморието, така и в другите морски пространства на Европейския съюз. Имам два въпроса, които ще поставя на вниманието на господин Мулдер и които ще визираме и в измененията си. Първо, категорична подкрепа за сътрудничеството с трети страни. Мисля, че в тази си част докладът трябва да е дори още по-категоричен, при все, че сме доволни от позицията на господин Мулдер. Също както господин Мулдер, смятаме, че за да функционира още по-ефективно, Европейският съюз трябва да предприеме конкретни практически мерки за осигуряване на участието на трети страни. Вторият ми въпрос ви е свързан с предграничните райони. Ако правилно съм разбрал текста на господин Мулдер, според него пресичането на границата на летища е приемливо, но то трябва да бъде включено в системата на по-късен етап. Искам да попитам дали господин Мулдер визира и морските територии. Според нас, морските територии трябва да бъдат включени незабавно. Имам предвид не само морските зони, които спадат към компетенциите на държавите членки, но и онези морски територии, които са извън прерогативите на държавите членки. Според нас тези морски територии трябва незабавно да бъдат включени в обхвата на Евросур. Може би господин Мулдер ще изясни този въпрос, поставен от НП. Благодаря, казва председателят. Госпожа Латфорд. Съжалявам, господин председател, че постоянно взимам думата днес след обед. Съжалявам също, че отново повдигам въпроса, свързан с Обединеното кралство. Ще ми се да не трябваше да го повдигам, ще ми се да не трябваше за Обединеното кралство да се предвиждат изключения. Особено съм удовлетворена от това, че както съветът, така и колегата ми, господин Мулдер, в качеството си на наш докладчик, предлагат приемането на разпоредби, предвиждащи участието в определена степен на Обединеното кралство. Разбира се, Обединеното кралство не може да се избира нези аспекти, които му се харесват но трябва да се вземе предвид, че Обединеното кралство разполага със значителен капацитет за наблюдение на морските територии, така то ще допринесе за установяването на плавателни съдове бедстващи в открито море и за спасяването на човешки живот. Надявам се, че ще мога да убедя Ян Мулдер да приеме предложението на съвета, а именно да се предвиди възможност не само за двустранни и многостранни споразумения, сключвани от страна на Обединеното кралство и Ирландия, с една или повече държави членки, но и за това в подобни споразумения да участват и съседни страни. Така Обединеното кралство ще може да участва в сътрудничеството между Европейския съюз и съседни на него трети страни. Ще се върна на коментара на господин Бусотил за необходимостта от силно сътрудничество с съседни на Европейския съюз държави. Ако се създадат регионални мрежи, в които участват държави членки на Европейския съюз и трети страни, би било някак перверзно да не позволим на Обединеното кралство да не участва в тях, да му позволим да установи сътрудничество само с държави членки на Съюза, но не и с трети страни. Със сигурност ще внеса предложение за изменение, така че парламентът да доближи становището си по този въпрос до позицията на съвета. Със сигурност ще разговарям и лично с господин Мулдер, за да се опитам да го убедя в предложението си. Uh, uh, you know, on the grounds of practicality, not, not you know, being nice to the UK, but... Трябва да се предостави възможност на Обединеното кралство за участие в такова сътрудничество, не като жест на любезност, а защото Обединеното кралство разполага с значителни способности и капацитет в тази област. Трябва да му се даде възможност да си сътрудничи и с трети страни. Thank you very much. On behalf of the Greens, I would also like благодаря от името на Зелените. Ще благодаря на господин Мълдър е, много сърдечно. Благодаря му за този отличен доклад. Е, благодаря му и за това, че отчел всички аспекти, свързани с защитата на личните данни. Е, специално текста за защита на личните данни се подкрепя изцяло от нас. Струва ми се, че естествено да подчертаем колко е важно да мислим и за хората, за живота на хората, но не само да подчертаваме това на хартия и да действаме в това отношение. По отношение на защитата на данните, естествено, че е, е, в рамките на Европейския съюз е, ще има някакъв обмен на данни. Е, по отношение на сътрудничеството с трети държави, с трети страни, ще попитам комисията защо е толкова важно всъщност да се извършва обмен на данни, и то най-вече на лични данни, с трети страни? Личните данни са е, една много е, чувствителна е, сфера, която изисква специална защита. Защо трябва да се извършва такъв обмен с трети страни? Добре. В крайна сметка, с какви така, други агенции и европейски служби ще се го е, работи е, в тясно сътрудничество Европол и така нататък, но бих искала да знае е, това изчерпателен списък ли е или ще се добавят и други. Освен това, една голяма част от предложенията е, са свързани с солидни разходи. Така че аз опитвам да погледна и финансовото измерение на Аросир. Може би комисията е направила вече някакви изчисления. Комисията е оценила приблизително, че е, координационният, националният координационен е, е, център ще струва около 99,6 милиона. 105 милиона обаче през е оценката на държавите членки за 2011 година. Същевременно 112 е, милиона са предвидени за периода 2014-2020 в многогодишната финансова рамка. Може би трябва да увеличим е, тази цифра и да предвидим 127. Е, Фронтекс е, от 2011 до 2013 година е предвидила една определена сума след това за следващия период друга сума, така че общо се получава около 152 милиона, съгласно при предварителните калкулации на Frontex. Но приблизително по 35 милиона са изразходвани от 2010 е, до 2012 година за е, проучвания и проекти е, с стратегията Европа 2020 също има доста изразходвани средства и оценката тук също се така разминава. Оценката на отделните институции е различна понякога разликата е около 50 милиона. 8 е, милиона са предвидени от 2011 е, до 2013 включително за проектите в областта на миграцията е, като се предвижда една голяма част от средствата да дойдат от фонда за сигурност. Така, по редица проекти, да кажем, се изчисляват е, разходите на 338,7 милиона за Европейския е, съюз, 873,7 за във връзка с е, проучването което би трябвало да е, оцени всички разходи. Така че е, би трябвало да се внесе яснота по отношение на е, бъдещото финансиране, а и на това, което до този момент е извършено. Господин Мълдър, във всеки случай, това ще кажа в заключение, свършил чудесна работа и така очаквам във всеки случай някакъв отговор на въпросите, които зададох. Благодаря, господин председател. Иска да кажа, че аз също намирам, че реакцията на нашия колега Бюрдер е съвсем логична и това отговаря на духа и на стоеностите, които са в, залегнали в самото досие, за което говорим. Но искам да се върна на това, което каза колегата, което колегата, който говори пред мен. А, искам да направя две забележки относно това, което тя каза. Две забележки и два въпроса. Изменение номер 13, изменение номер 15 в текста, в коментарите, предвиждат най-напред говорим за 13-то изменение, се предвижда, че всички държави членки е, да могат да бъдат заинтересовани от е, надзора на външните сухоземни и морски граници на Европейския съюз. Това е изменение, което ми изглежда изключително полезно, но все пак трябва да има координация спрямо изменение номер 15. Тези центрове, координационни центрове, трябва да бъдат предмет на проверка също, на контрол. Не виждам къде е съвместимостта а, с тези дейности. Исках да задам този въпрос с, както на докладчика, така и на комисията. Целта на Евросур е да засили контрол на външните граници на Европейския съюз. Това е нашата цел. Като едновременно с това се защитават някои отчаяни лица, които търсят обежище у нас, не е само като пресичат Средиземно море, ние имаме споразумения с различни трети страни и искам да предложа господин Мълдер да провери дали не е възможно да се използват тези споразумения с трети страни. Така, изменение 40 се позовава именно тези споразумения. Защитата, опазването на живота на лицата, които мигрират, предотвратяването на незаконната миграция, трансграничната престъпност и така нататък, като разбира се, се основаваме на двустранни и многостранни споразумения с трети страни. Тези споразумения трябва да се използват. Това ще бъде една добра основа на нашата дейност. От момента, в който такива споразумения съществуват, защо пък да ги използваме също и да регулираме а, тези миграционни потоци. Благодаря, госпожа Макентайр. Um, благодаря, господин председател. Позволете ми бързо, първо, извинете, да благодаря на докладчика за извършената работа по текста. Всички сме съгласни с това, че основната цел на проекта е да се предотвратят трагедии, подобни на тези, на които станахме свидетели в Средиземноморието. Благодаря специално на докладчика за съдействието, което оказа по време на срещите на докладчиците в Сянка. Благодаря му за това, че възприе някои от техните предложения. Ще се спра върху три точки. Първият аспект е свързан с участието на Обединеното кралство и Ирландия. Въпросът ми е към докладчика и към комисията. Биха ли могли да пояснят в каква степен според тях следва да участва Обединеното кралство? Както вече упомена леди Латфорд, Обединеното кралство разполага с голям потенциал в тази област и иска да участва в процеса. Би било жалко, ако не му се даде възможност за това. Не знам защо сте внесли изменение към член 17, а не към член 18. Какви са основанията ви за това? Как според вас следва да участват Обединеното кралство и Ирландия? Вторият ми въпрос отразява загриженост във връзка с въпрос, който бе упоменат от преждеговорившата колега, а именно разходите по системата. Предизвикателствата, пред които сме изправени, са огромни. Трябва да ви кажа, че не съм чувала за въвеждането на компютърна система в рамките на първоначално предвидения за това бюджет, независимо от съответното правителство. Наистина ми се иска комисията да гарантирам, че ще застане зад предложения бюджет. Въпросът ми към комисията е как ще гарантирам контролирането на разходите, така че да не излязат извън заложената рамка. Третият ми въпрос към докладчика и към комисията е свързан с член 15. Малко се безпокоя, че навлизаме в въпроси, свързани с националната сигурност. Това са въпроси обаче, които изцяло спадат към прерогативите на държавите членки. Предложението на комисията съдържа ли императивни разпоредби за това как следва да действат държавите членки в взаимодействието си с Frontex. Ако има такива разпоредби, то това може да представлява посегателство върху националната сигурност. Това са трите ми въпроса. Благодаря още веднъж специално на господин Мулдер. Господин Бронкс, трябва да бъдат предприяти всички възможни действия за предотвратяване загубата на живот на мигранти в региона на Средиземноморието. Сигурна съм, сигурен съм, извинете, че предложената система ще внесе значителен принос за това. Всеки път, когато не успяваме да спасим човешки живот, когато хора са в опасност, това е напълно неприемливо но трябва да се запитаме защо тези хора са готови да жертват своя живот, живота на приятелите си и, на, и семействата си и дори на децата си, като се отправят на едно толкова опасно пътуване. Отговорът е следният, защото искат да им се предостави убежище. Но ако бъдат спасени, е вероятно да им се предложи такова може да им се предложи и да останат в Европейския съюз по някакви други основания. Критериите за предоставяне на обежище са изготвени от човешки същества. Те могат да бъдат променени. Ако се направят такива промени, може да сложим и край на тази опасна практика на мигранти, придвижващи се към Европейския съюз. Председателят. Благодаря на господин Бронкс. Наближава 17.30 часа. За тогава е предвидено гласуването. За това предлагам комисията да се изкаже съвсем накратко, след което ще дам думата на господин Молдер. Думата има комисията. Благодаря, господин председател. Тъй като разполагаме с много малко време, ще се опитам да бъда много кратък. Страхувам се, че няма да мога да отговоря на всички въпроси. Господин Босутил зададе въпрос, на който ще отговоря последния начин. Насочвам вниманието ви към член 11, алинея 3. В текста експлицитно се е, говори за е, информацията, е, свързана с е, защитата на границите, с охраната на границите и така нататък. Е, неща, които ще се извършват е, стъпка по стъпка във връзка с съответните е, проверки по е, външните граници. Що се отнася до Сътрудничеството с трети страни и ще спомена тук и Ирландия, проблемите с Ирландия и Обединеното кралство. Комисията би трябвало а, засили текста във връзка с сътрудничеството с Обединеното кралство, най-вече относно Средиземноморието. Имам предвид и териториите или така, на Обединеното кралство в Средиземноморския регион, но това е така и така един много така, спорен политически въпрос, както знаете. Някои говорят за територии на Обединеното кралство, други за липса на такива територии. Така че до октомври 2013 година всъщност системата би трябвало да започне е, да действа, така че Обединеното кралство би трябвало да помисли много сериозно за стъпките, които ще предприеме. В а, рамките и на трансатлантическото сътрудничество се очаква а, съвсем ясно а, да се вземе позиция по всички тези въпроси, така че а, първото, което трябва да направим е, а, държавите членки а, при консултациите в а, съвета да а, предприемат а, конкретни действия. Това, което е Особено интересно е, че междувременно вече са положени много усилия за създаването на Евросур. Комисията ще изясни една голяма част от е, въпросите, които е, се задават и в е, проекта доклада и които и вие зададохте тук по време на дискусията, включително и по отношение на разходите. За един период от 10 години предварително калкулираните разходи се оказа, че трябва да се увеличават многократно тъй като е, и разходите по създаването на е, тази много мащабна система, както и е, разходите по поддържането на системата се оказаха много по-високи от предварителните разчети. Оказа се, че само стартовата фаза дори се оценява по различен начин, тъй като Frontex включва допълнителни елементи, ние включваме допълнителни елементи, които да кажем пък от страна на индустрията не са били предвидени. И затова се получават разликите. Освен това, ние би трябвало да имаме е, предвид и свързването е, на държавите членки с системата. А само за една държава членка това е, ще означава, да кажем, разходи в порядъка на 5 милиона евро най-малко. Е, а, в, може би истината е някъде по средата. разчетите на Фронтекса превишени, е, разчетите на комисията са занижени. Е, междувременно вече е, проведохме редица изследвания и проекти в това отношение, като започнахме да се отказваме от част от предварителните си е, виждания и планове, е, но е, при всички положения една част от разходите ще отпаднат, тъй като предварителната визия за, и концепция беше много по-масштабна и включваше и много повече области, които не бяха пряко свързани с Евросур. не можем в момента да обещаем е, категорично. Е, че това ще се случи, но смятаме, че е, в крайна сметка общата сума за Евросур ще се окаже дори малко под предварителните разчети. Да, Фронтекс поставя изискване за малко повече средства във връзка с така, увеличаването на задачите си, но ние ще помолим Франтекс и да посочи източниците, от които би трябвало да се, според Франтекс, да се вземат тези страни. Ако има стандартно европейско споразумение с по отношение на, на включването на трети страни. м- това е единият вариант, така да се каже. Нещата ще се уредят А, законово на европейско равнище. Другият вариант е на двустранни, е, е, на базата на двустранни е, споразумения да се включат и страни, както беше специфичния случай с Ирландия и Обединеното кралство. Докладчикът господин Мълдър. Ще бъда съвсем кратък. Бос Колегата Басотил се страхува от включването на гранично-пропусквателните пунктове и летищата в е, предграничните зони, но това не е задължително, трябва да кажа. Е, аз е, смятам, че изобщо не бива да се поставя под въпрос участието на Обединеното кралство и Ирландия. Колкото повече страни участват, толкова по-добре. Ако в крайна сметка не ви задоволява решението това да стане на основата на двустранни споразумения или многостранни споразумения, можем да помислим за някакви други варианти. А, по отношение на а, разходите, а, да, има основания за а, подобни въпроси и за съмнения, но а, никой от нас все още не може да каже как точно ще изглежда многогодишната финансова рамка и а, колко средства ще се предвидят. А, нека а, да се опитаме първо реално да а, оценим, колкото е възможно по-реалистично да оценим разходите. По отношение на е, обмена на информацията, аз мятам, че от самото начало би трябвало да се предвидят всички случаи и съвсем точно да се дефинират е, е, случаите, в които ще се предоставят данни, евентуално и на трети страни. Те трябва да бъдат много стриктно определени, ако изобщо се стигне до тази вариант. За двустранните и многостранните споразумения Обединено кралство Ирландия и други страни вече говорихме. Господин Бранс, аз именно ръководен от желанието да помислим за и да действаме по-ефективно по отношение на хората, да спасяваме живота на е, хората в, най-вече в Средиземноморието, предложих именно е, е, е едни по-разширени варианти и сътрудничество и с е, трети страни. Благодаря ви, благодаря господин Малдер, благодаря на всички за тази интересна дискусия. 17 септември е крайният срок за внасяне на изменения. На 10 и 11 октомври ще обсъждаме темата тук в А в края на ноември vote, ще е, очакваме доклада да влезе в пленарна зала. И така, сега Нека да преминем към гласуването, тъй като за гласуването ще ни трябва най-малко половин часа. Вече го отложихме за 17.30 и закъсняваме. Нека да започнем с Темата решение на въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи. Докладчик е, по становището тук е нашият, е, нашата колега Евелин Гепхарт. Знаете как стоят нещата с измененията? Получили сте списъците за гласуване, така че готови ли сте с електронните карти? Изменение едно. Кой е за? 31, извинете. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. За. Изменение 7. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, изменение 10. За против, въздържали се, приема се 33 за, против, въздържали се, приема се 11 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверка по изменение 11. Електронно гласуване. Започваме. I'm closed.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 30, 21 е, се прие, 36 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие е, като че ли повече бяха гласовете за. 22 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38. За. Против. Въздържали се. Моля ви да направим проверка с електронно гласуване. 38. Гласувайте. Ако обичате, край на гласуването. 22 за, но какво стана? Не виждам нищо на екрана. Резултатът не е ясен, тъй като екранът е тъмен. Много ви моля, налага се да повторим гласуването. Моля, гласуваме. Край на гласуването. 19 за, 22 против, отхвърля се. 7 е, въздържали се. 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. От, е, точки от преембила вече. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. За против, въздържали се, приема се. 28 са. против, въздържали се, приема се. А. Видях много ръце, е, когато казах кой е за, но нека да направим проверка, разбира се. Проверка по изменение 28. Режим на гласуване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 The draft person here is our colleague Mr. Michael Cashman, which is not... Така, докладчикът е нашия колега господин Майкъл Кашман, който не е тук между нас. Така че нашия колегия е Парки, който ще го представлява, вече беше докладчик за предишния доклад. И тук защитавате някои компромиси. Ако не искате да вземете думата, може веднага да минем към гласуване. Изменение 10. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 11-то е, изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, 13 е, за, против, въздържали се, приема се. 15, не, прощавайте, 14 за, против, приема се. Изменение 15. Приема се. Изменение 16. Приема се. 17. И сега тук имаме компромис. 17.35, които не са включени в списъка. Така че гласуваме сега. Имате копия от текста. Нямате ли го? Добре, ще го прочета. Компромисът е следния. Имате ли го? Всички ли го имате? Всички ли го имате? Добре, значи всичко е вред тогава, може да гласуваме. Не. Добре. Ахе да ще го прочетем заради записа. И така. Текстът се чете последния начин. Избора на приложимия закон предвижда партньорите да могат да избират, избират като неприложими за регистрираните си партньори до толкова, доколкото това е един приложим закон, който признава регистрираните партньори. Така че това е компромисът. И така може да гласуваме за против въздържали се. Приема се предложението. И сега изменение 18 за против въздържали се. Приема се. Изменение 19 също се приема. Изменение 20 Приема се. Изменение 21. Приема се. 22. Се приема също. Изменение 23. 23 се приема. Изменение 24. Приема се. Изменение 20. За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26. Да видим така. Приема се 27 изменение. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 28. За, против, въздържали се. Приема се. 29-то изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 30 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 36 изменения за, приема се. 31 е, изменение, приема се. Изменение 37, приема се. 38 изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се това изменение. 32 изменение. Приема се. Изменение 33. Приема се. И сега точките от преамбюла. Изменение 1 се приема. Изменение 2. Може да гласувате. Приема се. Трето изменение. За против. Въздържали се. Приема се. И сега. Да. Е, прощавайте. гласуваме изменение по изменение. Така че пето изменение, е, не, четвърто, приема се, пето изменение. Приема се, шесто изменение. Приема се, седем. 34-то изменение за против приема се. 8 и се приема. 9 и така се гласува се за цял, целият текст. Електронно гласуване. Моля да започнем от Така, приключи. 46 за, Трима против. Благодаря. И сега преминаваме на третото гласуване относно Европейската решение на Европейския парламент и е, съвета за Европейската година на гражданите. Тук е докладчика са нашите колеги госпожи Цантигона Пападополо ако не греша. Гласуването е резултат от компромиса между репортерите на съвета и комисията. Така че имаме компромисния текст, който означава, че ние гласуваме текста компромис така както е изменен. Кой е за този компромис? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега електронно гласуваме за окончателния текст. Моля да гласувате. Гласуването приключи. 45. Така, благодаря за компромиса на е, докладчика Пападополо. Това означава, че ние е, сме избегнали 40 страници от изменения, така че и успяхме да избягаме от тях. Така че сега гласуваме. Budgetary... Сега гласуваме за бюджетните изменения. Тук са господин Салватория Колино е нашия докладчик. Така, едно от измененията изменение 56 до 76 до 70 56 до 70. Това беше оттеглено. We're getting started, so please let's concentrate. Така, моля, ще... нека да се съсредоточим. Изменение 56-13, кое е за? Против, приема се. 56-14, за, про... за, против, Приема се 56-15. Приема се 56-16. Приема се 56-17 за против. Зажали се, отхвърли се. И сега 56-18 е, за против въздържали се, отхвърля се. Сега е 56-19 за против въздържали се, приема се. 56-20 за против, въздържали се, приема се. 56-81 за, против, въздържали се, приема се. 56-22 приема се. 56-23 за, против, въздържали се, приема се. 5601 за, въздържали се. Е, нека да проверим, не е много ясно. Така, ще проведем електронно гласуване за 5601. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте 5601. Така, гласуването приключи. Още не? И така, 26 на 23 приема се. 56 26 за против въздържали се приема се. 5602 за против въздържали се, бих казал, че е, има малко мнозинство. Е, но нека да проверим. Приема се, но нека да го проверим електронно. 5602. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 26 срещу 24, значи приема се съвсем с малко предимство. Така. Следващото е 56, 28. 56, 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56, 29 за, против, въздържали се, приема се. 56-31 за, против, въздържали се. Нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно. 56-31. И така, 22 на 28 отхвърля се предложението за изменение. 56-32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-33 56-33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56-34 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 56 35 Отвърля се. Така, 56-36 за, против, въздържали се, приема се. 56-37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38, 56-38, отхвърля се. 56-39 за, против, въздържали се, приема се изменението. 5603 е, Приема се. 56-42. Отвърля се. 56-04-56-43. Нека да го проверим. Нека да го проверим. Става дума за 5604 и 5643. Моля, гласувайте електронно. И така. Гласуването приключи. 44 срещу 6. Еми, наистина ме обърквате тук. 56. 44. 56-45. Отхвърля се това изменение. 56-46. Приема се. 56-47. Приема се. 56-48. Приема се. Компромисно решение 82. 56-82. Приема се. Приема се. 56-51. Приема се. 56-52. Отхвърля се. 56-53. Приема се 56-54. Приема се 56-55. Отхвърля се. 56-56. Приема се 56-07. Не е ясно. <coughs> Нека да проверим. Става дума за 5607 на залата поправя говорителят 5607. Моля, гласувайте. Така гласуването приключи. 26 на 24. Приема се предложението. И да преминем към 56-59. Приема се. 56-57. Отхвърля се. 56-58. Отхвърля се. 56-60. Приема се. 56-61. Приема се. 56-62. Отхвърля се. 56-63. Приема се. 56, 64, 65 и 66 са идентични. Приемат се 56-67. Отхвърля се. 56-68. Отхвърля се. Освен ако не греша. Отхвърля се. 56. 56-69 Приема се. Добре, ще го проверим. Става дума за 69. 56-69. Електронното гласуване започва. Гласуването приключи. 26 на 21. 2 въздържали се. Приема се. 71. Не, 71. 56-71. Отхвърля се. Добре, ще го проверим. 56-71. Моля, гласувайте електронно за проверка. Гласуването приключи. 19 на 29 отхвърля се. 5608 приема се. 5609 приема се. 5672 приема се. 5673 отхвърля се. 5674 Отхвърля се. И сега 56-75. Приема се. 56-76. Отхвърля се. 77, 56-77 се отхвърля. 56-78. Не, трябва да проверим 56-77 електрон, електронно. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 19 на 28. Отхвърля се това предложение. И така, 56-78. Отхвърля се. 79. 5679. Трябва да го проверим. 5679. Моля, гласувайте, колеги. Гласуването приключи. 28 на 22. Приема се предложението. Така, 56-10. Приема се. 54-11. Приема се. И 56.12. Приема се. А, прощавайте. Може ли да повторим 56.12? Приема се. И сега последното гласуване. Нашия колега господин Яколино. Кои са за? Изменение едно. Казах изменение 1. Кой е за? Кой е против? Мисля, че се отхвърля. Изменение 2. Добре, нека да проверим измене... гласуване за изменение 1 електронно. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 21 29 отхвърля се. И сега изменение 2. Приема се. Изменение 3. Приема се. И изменение 4 Приема се това предложение, това е изменение. Изменение 5. Приема се. Гласуваме окончателно целия текст електронно. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 44 на 1 и петима въздържали се. Поздравление господин Яколино и пак окончателно гласуване. Нека да го направим по-бързо. Да видим. Хайде едно упражнение по компромиси. Благодарим господин Мулдър за свършената работа. Ако гласуваме Компромисният текст, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се и сега текста. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 50 срещу 0. Няма нито един, който да е против. Всички са на едно мнение, всички са единодушни. <laughs> Чудесно. Благодаря на господин Мулдер. Това беше страшно гласуване. Yes, yes. Е? We're getting close to the end. Наближаваме до края. the boat is there. The, the boat is there. Eh? How are you? Okay. You kindly requested to leave the room in silence. Учтиво ви моля да напуснете залата тихичко. Така че можем да продължим. Доклада на госпожа Бауърс. Само една секунда, моля. Silence in the ranks. Моля за тишина в редиците. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, моля тези, които остават в залата, да запазят тишина. Моля ви. Proceed. The point here is number 13. Точка е 13. Консулско защита за гражданите е, зад граница. Докладчикът е нашата колежка, госпожа Едит Бауер. Консулската защита на гражданите на Съюза в чужбина. Има известен брой изменения. Ще чуете какво ще кажем госпожа Бауер, докладчика. И след това някои други е, колеги, които ще, с които ще се проведе дискусията. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на своите колеги за техните предложения, които целят компромис. Получих 106 предложения, включително измененията първоначалните изменения, по-голямата част от тези колеги приеха новата линия на нашия доклад, който представих. И аз съм много благодарен на колегите. Остават все пак доста някои въпроси, с които трябва да проучим. Приложното поле на тази за защита – колегите видях, че такива термини като роднини или членове на семейството изчезнаха от оригиналния текст. Направихме така, така постъпихме, защото ни беше казано, че да се престараем с нормативната уредба и с регламентирането може да доведе до нежелателен ефект. Например, членовете на семейства, които живеят в трета страна, се считат като членове на семейството до 21 годишна възраст. Представете си ситуация, при която е, спасим някой, който е на 21 години, обаче не може да спасим този, който е на 22 години. Просто е абсурдно. Така че е, службата по е, външните отношения ни препоръча да не се престараваме, защото ако на място властите е, настояват, поставят ударението върху буквата на закона, това нещо може да доведе до сериозни проблеми. Оставих а, така позоваването или намека, но а, не оставих конкретно записания текст дали да оставим позваването в текста или ще го премахнем. Е, не знам, обръщам се към колегите тук за становище. Изменения 47, 59, 49, 56, 71, 85 също предизвикват някои проблеми, защото приложното поле на тази директива ще бъде разширено да обхване е, и други лица, които са без родина. Лисабонския договор установява връзка между консулската защита и гражданството на Европейския съюз. И ако в преамбюла бъде записано предложението на господа Занюка, дори и да го запишеме в преамбюла, няма да може да разширим приложното поле на лица, които не са предвидени от Лисабонския договор. Мисля, че това е най-проблематичният въпрос, който откриваме в изменението. Това, което може също да доведе до дебат, това е разширяването на консулската защита. Правната основа е координацията. Може, може да стигнем до пределите на координирането, но не може да наложим нови задължения на държавите членки. Консулската защита се тълкува по различен начин в различните държави членки, така че аз моля колегите да не искат да налагат нови задължения, да се определят нови задължения за държавите членки, защото трябва да останем в полето на координацията. Освен това има още една точка, по която има частично неразбиране и неспоразумение. Това е някои колеги Някои колеги изразиха несъгласие и предложиха е, делегацията на Европейския съюз да поеме всичките функции, свързани с консулската защита. Мисля, че това би било грешно, защото европейските граждани по-настоящем, на основата на европейското законодателство, могат да изберат е, някоя от е, консулските секции. И не би се иска европейска делегация да стане нещо като диспетчерски център, е, разпределителен център. Не, не би трябвало Европейския съюз да е този, който да каже на лицето къде, към кой консулски отдел да се обърне, тъй като, разбира се, лицето има право да избира. Така че тези елементи 75 и 76 не се приемат, не са приемливи според мен, защото тези две изменения противоречат на договора и на правата, които са предвидени от договорите по принцип. Първият параграф на член 2 и вторият параграф на член 4 първи параграф на член 8 и член 14 дават възможност за компромис. И имаме шансо имаме възможност да постигнем компромис в тези членове. Следващата седмица ще ви се обадя, ще се свържа с вас, уважаеми колеги, ако е необходимо, ще се срещна отново с а, докладчиците в сянка, но най-напред ще се опитам да постигна някакъв компромис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа докладчика за чудесната работа, която е свършила, тъй като не сме далеч, според мен, от един приемлив компромис, но аз няма да престана да се връщам на ролята на представителството на Европейския съюз. Вече го казах и преди това. Изключително важно е консулската защита да бъде действителна, ефикасна, да бъде добре координирана – и тази директива има за цел да позволи на гражданите да се ползват е, изцяло със своите права на консулска защита. И разбира се, в този смисъл е, внесох е, предложенията. В ситуацията на криза, разбира се, е необходимо да има ефикасна координация и споделяне на разходите между държавите членки – така че аз съм напълно за това делегациите на Европейския съюз да осигурят координацията и ръководството на помощта в тази ситуация. Аргументът на госпожа Бойер, аз го разбирам частично, но за сметка на това пък имам проблем с делегациите. Става дума за спазването на правата на гражданите, които са записани в основната харта. Нямам никаква гаранция в текста, който предлагате, че, например, хомосексуални двойки да бъдат третирани по достоен и уважаем начин във всички държави членки, защото има държави членки, които, за съжаление, в тяхното законодателство още няма тази защита. Тъй, че аз установявам, че предложението, което правите, с което, не съ, и с което съм, разбира се, много съгласен, не не разглежда този аспект. И ми се струва, че е много важно това нещо да бъде, да бъде третирано и госпожа докладчик, както и е, Европейската комисия оставя за защита на държавите членки, за да не мога да разбера, защо искате да отидете малко по-далеч, да дадете малко по-вече роля на делегациите, включително някои случаи да поверите и консулски компетенции на тези делегации и тогава може да се е, засили ролята на делегацията и да им се даде възможност да играят напълно тази роля. Защото все пак ние сме тук в парламента и ми се струва, че всякакви средства и възможност да се засили една по-голяма интеграция на европейско равнище, ми се струва, че трябва да бъде използвана. Това би бил един начин да се включи една по-европейска демокрация, да се подобри по виждането с Европейския съюз и да се засили гражданството на Европейския съюз и като поверим консулска защита на делегациите, и вече много пъти съм го казал, и ще продължа да го кажа, докато не получи тази гаранция, ще има проблем. Трябва да имаме гаранция, че основните права ще бъдат спазени. Връщам се на въпроса по предишния дебат, искам да говоря пак за това. За сега никой не ме е убедил, никой не ме е успокоил. Сигурни сме, че посолствата и консулствата на държавите членки гарантират, например, еднакви права на семействата, еднополови семейства и техните близки. Аз не виждам в текста ни абсолютната гаранция за такъв един случай. именно за това аз е, моля, искам в някои случаи да може европейска делегация да бъде, да играе роля, защото те ще спазят е, основните права, хартата на основните права. Защото това е записано в е, на хартата, докато в държавите членки не винаги, не винаги се случва. Това, като гледам, например, поведението на някои правителства по отношение на основните права и по-специално тези права, имам основание да се притеснявам. Мисля, госпожо Боер, че не сме далеч, ако дискутираме още малко, сигурно ще намерим начина и пътя, за да получим това, тази, тези гаранции. Аз съм все пак реалист и си дам сметка, че няма да може да постигнем някакъв формат или някаква система, която да е много разширена или една роля, която може да дадем на делегациите, но ми се струва, че все пак делегациите могат да го направят. Така че, когато имаме е, случаи с консулски отдели, и е, посолства на държави членки, които очевидно нямат тази защита в те, своето законодателство, единственият начин е да се прибегне до е, делегацията на Европейския съюз. Мисля, че трябва да се потърси някакво решение. Аз съм много гъвкав, разбира се, знае, че работа, която извършихте е чудесна, аз ви приветствам и съм готов да помогна максимално, за да се стигне до някакъв компромис. Това е, което исках да кажа. Благодаря ви. Мерси, меси Мишел. Благодаря, господин Мишел. Има ли а, други колеги, които искат да изкажат своето, своето мнение? Ако няма, може би да дадем думата на комисията. Не, комисията не е тук. Еми така, аз мисля, че пак е, трябва да дадем е, думата на госпожа Бауер. На 19 и 20 септември ще е, се проведе е, сесията на комисията Либе, госпожа Бауер. Благодаря за възможността да реагирам, да отговоря на моя уважаем колега, на предложението на уважаемия колега. Аз споменах по-рано, че има някакво противоречие в определенията за член на семейството. В е, директивата 38 има определение – което включва и е, лицата, семейства от е, еднополови, хомосексуалните. Но е, това също съставлява и води до някои проблеми по отношение на други лица. Например, се говори за е, лица от трети страни на 21 години, Но в тази директива, ако използваме определението, което, което идва от тази директива 38, няма да може да приемаме тези членове на семействата. Но при всички положения аз е, въведох тази дефиниция в текста и съм сигурна, че ще намерите някакъв компромис за това определение. Аз ще работя пак да открия някакво по-добро решение, не само по този въпрос, но и както споменах вече, и за бежанците и другите. Да, и за лицата без гражданство. Благодарим на госпожа Бауър. Това ще е добре. Taking place in the next Докладът ще бъде разгледан на следващото заседание на нашата комисия, което ще се състои на 19 септември. Благодаря на всички. Пожелавам ви едно насърчаващо начало на работната сесия. До следващото заседание.